Can you hear me with the headphones? Interpretation system. Надявам се, че вече чувате добре. Да, всичко е наред. Системата се съживи. Предлагам първо да приемем проекта на дневен ред. След заседанието на Либе на 12 септември We have modified the agenda because September the 12th we had. След заседанието на 12 септември получихме искане от политическата група на ЕКР съгласно точка 214 от правилника по отношение на препоръката на координаторите по точка 4.4 от а, бележката с а, обратна връзка от заседанието на координаторите – за разглеждане на законодателен доклад по собствена инициатива за преразглеждане на Европейската заповед за арест. арест. Затова предлагам да се включи тази точка в дневния ред. Няма възражения. Продължаваме с приятия вече дневен ред. Езиковия режим. Малтийски, латвийски, ирландски, за съжаление, нямаме. Всички останали езици са на лице. Първата току-що добавена точка в дневния ред е потвърждаване на препоръките на координаторите. Припомням ви, има искане от групата на ЕКАРЕ да се гласува решението на координаторите за законодателен доклад по собствена инициатива. На 5 септември е взето това решение и а, беше договорено координаторите да се заемат а, с а, всички предложения за доклади по собствена инициатива през октомври. И така беше взето решение от координаторите да се отложи решението за доклади по собствена инициатива. Това означава, че на следващото заседание през октомври е, ще бъде взето решението на координаторите. Това беше решението им, но групата на ЕКР възрази. Искането е изрично да се обърне внимание на преразглеждането на Европейската заповед за арест. Ще дам думата на представител на ЕКР да представи тяхната позиция и искане и след това ще обясня как ще гласуваме. Заповядайте. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco sus palabras y igualmente para poner de manifiesto, creo que es justo. Благодаря, господин председател. Искам да потвърдя, че миналата седмица в Брюксел не можахме да се дооговорим, за това внасяме искането си за доклад по собствена инициатива, така че да се подобри системата на Европейската заповед за арест. На 5 юли и на 5 септември беше внесено това искане двукратно. Според нас е много важно в пространството на правосъдие и свобода никой да не се отклони от правораздавателната система, просто отивайки в друга държава членка. Ето това е причината да внесем нашето искане. И ако гласувате в подкрепа на нашето искане, Това ще бъде знак, че комисията иска да продължи да работи по усъвършенстване на системата. Чухте представителя на ЕКР, разбрахте, координаторите бяха взели вече решение на 12 септември. Тяхното решение гласи, че решенията по предложенията за доклади за по собствена инициатива ще бъдат взети през октомври. Тоест, по никакъв начин искането не се отразява на решението на координаторите по същество, а само по графика на работа. И така ще гласуваме последния начин. Ако сте за препоръката на координаторите от 12 септември, да се занимаем с тази конкретна молба на ЕКАРЕ, заедно с всички останали искания за доклади по собствена инициатива на следващото заседание на координаторите на 8 октомври, моля гласувайте за това решение на координаторите. Ако гласувате за с електронната карта, гласуваме, натиснете плюс. А ако сте готови да подкрепите искането на ЕКР, да се обособи конкретно този доклад от останалия пакет, който ще бъде договорен на следващото заседание, гласувайте с минус. Значи, ако сте за координаторите, гласувайте с плюс. Ако сте за искането на ЕКР да се гласува отделно по този доклад, гласувайте с минус. А може и да се въздържите, разбира се. Ето така ще гласуваме. Това е процедурата. Само да поясня. Ако имаме повече минуси, това означава, че се подкрепя искането на ЕКР за доклада по собствена инициатива за Европейската заповед за арест. Това обаче не означава, че няма да има такъв а, доклад, ако се отхвърли искането им. Защото така или иначе решението за целия пакет ще се вземе през октомври. Ясно ли е? Който е за координаторите, гласува с плюс. Който е против, гласува с минус. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте plus one. plus one. Apparently there is an plus one. От социалистите имаме един глас повече. Продължаваме да имаме още един глас повече от социалистите. Край на гласуването и нека да видим резултатите. 58 са против, 50 за, което означава, че подкрепяме препоръката на координаторите решенията по всички доклади да се вземат през октомври. Още веднъж пояснявам. Това не означава, че няма да има доклад по Европейската заповед за арест. Това означава единствено, че това решение ще се вземе през октомври. И така. Продължаваме с следващата точка – а, обмен на мнения с нашия скъп приятел, господин Димитрий Саврамополос, комисар по миграцията, вътрешните работи и гражданството. Много се радваме още веднъж да кажем добре дошъл на комисаря с Вера Юрова вече имахме разговор. Имахме разговори с Франц Тимерман, заместник председател на комисията и мисля с Кинг също имахме разговор. И мисля, че вече е време да чуем и комисаря Аврамополус. Той е към края на мандата си и затова искаме да ви благодарим за извършената работа през изминалите пет години – първо ще чуем координаторите и ще видим колко от останалите членове искат да се изкажат. Ще преброим желаящите да вземат думата и след това ще видим какъв лимит във времето за изказване ще определим, за да могат да говорят колкото се може повече хора. И така, господин комисар, вашите прощални думи по вашия портфейл. Вътрешни е, работи, миграция и гражданство. Винаги сте добре дошли тук. Благодаря. Уважаеми господин председател, скъпи колеги, за последен път е, съм тук е, във вашата парламентарна комисия в новия му състав след като изтича мандата на комисията и в същото време за пръв път във вашия а, нов състав след изборите. Така че тази среща е и първа, и последна. Мисля, че това е една чудесна възможност да видим докъде сме стигнали. Да направим равносметка на пете години и да очертаем предизвикателствата, които стоят пред вас, пред нас. Много се радвам, че вие сте тук и поемате вашите задължения. Председателя на вашата парламентарна комисия е много опитен и мисля, че политическият му опит от предишните години ще бъде безценен. Искам да благодаря на Клод Мораес, който е бившия председател на комисията за отличното ръководство на парламентарната комисия и амбициозните предложения в предишния състав на Европейския парламент. Той беше забележителен председател. Аз съм убеден, че нашето сътрудничество ще продължи до края на моя мандат като комисар и нещо още по-важно. Имах възможност да създам тесни приятелски връзки с мнозина от вас и това приятелство ще се запази. Гордейте се с вашето членство в тази комисия, защото тя играе изключително важна роля в изпълнението на Европейската стратегия за преодоляване на предизвикателствата в областта на сигурността и миграцията. Единственият начин да се преодолеят тези предизвикателства е чрез обединени европейски усилия. Много беше постигнато през изминалите пет години. И ние подкрепяме ангажираността и подкрепата на парламента и особено на вашата много динамична комисия. Благодаря на всички колеги. Аз помня как започнахме в началото. Условията бяха много трудни. И искрено искам да споделя чувствата си. През 2014 година, когато беше определен моя портфел, не можех да си представя, че а, миграцията и сигурността и вътрешните а, работи ще бъдат най-важната тема не само за Европа, но и за света. И първоначално никой нямаше представа какъв път да изберем. Но а, благодарение на обединените усилия и на сътрудничество постигнахме много, действително много. Огромни е, са предизвикателствата в областта на миграцията и сигурността през изминалите години. Но настойчиво и опорито ние успяхме в хода на няколко години да разработим целия инструментариум и да очертаем пътната карта за бъдещето. По този път трябва да се продължи и за напред. Защото и двете теми ще продължат да бъдат актуални. Бяха предложени незабавни мерки за ефективно реагиране на кризата от една страна и от друга страна дългосрочни мерки за преодоляване на проблемите, за спасяване на животи. Над 700 000 души бяха спасени от 2015 година в Средиземноморието. Оказахме подкрепа на държавите членки, които посрещаха и осигуряваха подслон на е, бежанците, мигрантите с е, техническа, финансова и организационна помощ на място. Над 34 000 души, търсещи международна закрила, бяха презаселени от Гърция и Италия 60 000 извън територията на Европейския съюз. Намаляването на стимулите за незаконна миграция чрез по-ефективна борба срещу организираните престъпни групи в областта на каналджийството и по-доброто управление на границите дадоха своите резултати. Сега вече равнища на миграцията са около и дори под нивата от преди кризата. Укрепването на границите означава, че добросъвестните пътници няма да се сблъскват с никакви пречки и в същото време общата политика в областта на обежището ще доведе до по-ефективни резултати по отношение на миграцията и интеграцията. Ще се върна на този въпрос и по-късно. Това е резултат на обединеното усилие на държавите членки, Европейския парламент и комисията. Един съществен елемент от нашата политика е укрепването на правните пътища за лицата, които се нуждаят от международна закрила и от економическите мигранти. Това е изключително важно, за да се е, намалят е, каналите на незаконна миграция, да се намали каналджийството и да се привлекат хора с необходимите таланти и умения, от които нашите економики се нуждаят. За съжаление, не беше възможно да се постигне споразумение по предложението за една силна и привлекателна синя карта, въпреки подкрепата, която получихме от Европейския парламент и конкретно от вашата комисия. А е изключително важно да привлечем най-даровитите, е, най-квалифицираните, защото това е от полза за европейската економика. Този въпрос трябва да се разгледа и в бъдеще. Обеден съм, че парламентът ще продължи да бъде все така амбициозен по този въпрос. Ключов елемент от нашата политика е синергията и взаимодействието с страни извън Европейския съюз. Ние вярваме, че е необходимо да развиваме дългосрочно партньорство с трети страни, които са както страни на происход, така и транзитни страни. Трябва да се пресекат причините за миграцията, да се спасява живот, да се води борба срещу каналджийството, да се намали незаконната миграция, да се облегчи връщането и реинтеграцията, да не се допуска и строго да се преследва трафика на хора и а, да се утвърждават законните миграционни а, канали. Е, работим с е, ключови партньорски е, страни и аз съм убеден, че някои от държавите членки особено активно участват в това. Декларацията на Европейския съюз и Турция допринесе за значително намаляване на миграционните потоци, особено по източно-средиземноморския маршрут. Предоставеният е, финансов механизъм е съществен елемент от нашето сътрудничество. Финансовите средства допринесоха за подобряване на битовите условия и закрилата на бежанците в приемните общности в Турция. На стотици хиляди сирийски деца осигурихме достъп до училище. Над 1 милион бежанци получиха парични помощи, за да посрещнат най-насъщните си потребности. Изградиха се приемни центрове, финансира се здравеопазването. Няколко думи за визите. Това е друга ваша любима тема. Успяхме да постигнем споразумение за преразглеждане на визовия кодекс – който ще влезе в е, сила на 1 феврари. Новата ни визова политика ще укрепи Европейския съюз по отношение на рисковете по външните граници и същевременно ще се облегчи пътуването на всички добросъвестни пътници. Например, гражданите на Грузия и Украина сега имат безвизов режим за пътуване в шенгенското пространство. Това е една важна стъпка за укрепване на връзките между гражданите. Същевременно, комисията продължава да следи дали се изпълняват критериите, е, които трябва да са на лице, за да се е, даде безвизов режим. И сега създаването на обща европейска система за обежище. Бих казал най-важната и в същото време най-трудна, най-противоречива тема, с която ще занимаваме за напред. Високо ценя позицията на Европейския парламент и по седемте законодателни досиета в тази връзка. Поздравявам ви и за готовността да обсъждате всички наши предложения. Спешно се нуждаем от обстоен преглед на политиката на предоставяне на обежище, за да можем да изградим една истински обща европейска система. Това е в интерес на всички. Не бива да продължаваме да работим на парче и то само там, където слизат на брега мигрантите. Само когато един плавателен съд доближава европейските брегове. И аз се надявам, че новата Европейска комисия ще се ангажира с търсене на устойчиви решения, както е, кандидата за председател на Европейската комисия обяви. Презаселването е един устойчив механизъм на солидарност и може в реформираната европейска система за даване на обежище новия дъблински регламент да има още по-важно място. Междувременно, през лятото, Комисията многократно призова държавите членки да продължат с доброволното презаселване, което се финансира от Европейския съюз, докато се подготви схемата по новия Дъблински регламент. Няколко, но все едни и същи държави и членки откликнаха положително, като презаселиха доброволно от Италия, Малта и Испания хора, слезли на техните брагове 2018 и 2019 година. След инцидентите в Италия и Малта, 27 юни 2018, септември 2019, Хиляда души бяха прехвърлени в други държави членки в Норвегия в съответствие с доброволно поетите ангажименти за презаселване от тези страни. 760 души бяха прехвърлени от Малта, 240 от Италия. До 855 лица Процедурата предстои да бъде довършена. В момента се водят дискусии. Доброволното презаселване да бъде подкрепено с някои временни мерки, за да имаме един по-съгласуван и по-предсказуем подход към лицата, които слизат на брега. Именно това ще е темата на срещата в Малта, която предстои идните дни. През изминалите месеци комисията работи неуморно, за да се разработят временните мерки. Ще продължим нашите усилия до последния миг на нашия мандат, така че тези мерки да са на лице. Комисията обаче е твърда в своята позиция, че трябва да се намери колкото се може по-бързо трайно и устойчиво решение в една обща европейска система в областта на обежището. Това ще е една балансирана система, която е, ще гарантира и връщане на лицата, които нямат никакво право да останат на територията на Европейския съюз. Готови сме да е, се намесим винаги, когато е необходимо, за възпиране на незаконната миграция и за премахване на причините за нея. Но ако някой е без основания на територията на Европейския съюз, той трябва да се върне колкото се може по-бързо при пълно зачитане на основните права на човека и при спазване на европейското законодателство. За да могат вътрешните системи да разполагат с ефикасни механизми, аз призовавам вашата комисия да продължи да работи по предложението за директивата за връщането колкото се може по-активно. Друг елемент на системата е добре функциониращото шенгенско пространство. Много добре знаете, че Шенген е едно от най-големите постижения на Европейския съюз. Европа не може и никога не бива да се върне към миналото, миналото на затворените граници. позицията на някои правителства, не държави членки, забележете, искам да кажа правителства, а не държави членки, застрашават постигнатото в шенгенското пространство и ще направим всичко възможно, за да отстояваме твърдо позициите на Шенген. Трябва да се върнем към пълноценно функциониране на шенгенската система, колкото се може по-бързо и да има ясни правила за контрола по вътрешните граници на основата на взаимното доверие, както вече казах. Трябва да продължим да работим в тази посока. И аз съм убеден, че и госпожа Файон продължава да е също толкова убедена в а, а, тази цел. Защитата на външните граници в а, Шенген ще се облегчи с 10 000 души в постоянния корпус, който ще трябва да изпълнява тази задача. И аз настоявам договореното от съзаконодателите да се реализира колкото се може по-бързо, защото законодателният текст е наистина амбициозен. Защото тук се преплита всичко, което до сега сме постигнали в областта на сигурността и миграцията. Благодарение на постигнатото в предишния състав на парламента, всички, които сега пресичат външните ни граници, се проверяват с информационни системи от най-висок порядък. Системите ВИС, ЕТИАС и системата, която контролира влизанията и излизанията. Сега нашите граници са по-добре управлявани и по-добре защитени. Но трябва да продължим работата си по този въпрос. В предишния си състав парламента допринесе за създаването на модерно законодателство за управление на тези системи. Оперативната съвместимост за свързване на всички тези пунктове – е изключително е, важно постижение, защото така ще обединим информационните е, потоци и ще премахнем всички бели петна. Работим активно е, с агенцията Еолиза за своевременното внедряване на новите най-съвремени системи. Трябва да постигнем споразумение в началото на следващата година по предложението за визовата информационна система ВИЗ, така че тя да се реализира в кратки срокове на платформата за оперативна съвместимост. Аз не мога да изброя всички законодателни актове един по един в областта на сигурността. Както е, знаете от моя добър приятел комисаря Хил, много беше направено в тази област. Искам само да подчертая, че е необходимо да се приключи колкото се може по-бързо работата по терористичното съдържание в интернет. Много работа вече е извършена и нашето сътрудничество с големите платформи е много добра. Същевременно, не бива да спираме до тук. През 2016 година беше поета инициативата да се създаде е, голям форум, на който да участват е, големите платформи. И е, изградихме сътрудничество на основата на доверието. И сега, ако се появи терористично съдържание, в рамките на един час то е изчистено от платформата, където се появява и повече не се появява на други платформи. Всичко това се е, дължи е, на доброто сътрудничество, но трябва и законодателство. Трябва ни и убеждаване колко важно е да се сътрудничи в тази област. Неодавнашните събития, като, например, атентатите в Крайстчърч в Нова Зеландия показаха колко важно е да има нова правна рамка, която да не допуска злоупотреба на интернет от страна на терористите. И аз съм напълно съгласен с господин Яки по този въпрос. Искам да подчертая и големия напредък по предложенията за електронните доказателства и трансграничният им пренос – Доклада на госпожа Сипел дава обстойна оценка на предложението. Когато е, е необходим трансграничен достъп до електронни доказателства, има крещяща нужда от е, прилагане на предложение, което да гарантира обмена на такива доказателства. И накрая, но не по значение, комисията реши да увеличи финансирането на миграцията, убежището, външните граници и сигурността за следващия програмен период до 2027 година. Това е ясен признак, че ние искаме да работим за постигане на тези цели с необходимото финансово обезпечаване. Аз се надявам, че новия парламент ще запази е, тези високи стремежи. Скъпи колеги, това са само някои от нашите конкретни действия и постижения от изминалите години, които представляват здравите устой за по-нататъчната работа. Трябва да продължим с усилията си, за да се доизгради общата архитектура за миграцията и сигурността в Европа. Време е да предадем штафетата на следващия комисар Йохансен предстои много работа. Ангажираността на вашата парламентарна комисия не бива да отслабва. И мога да ви уверя, че от наша страна ние дадохме всичко, колкото и да бяха трудни обстоятелствата, особено в самото начало. Тук ветераните много добре си спомнят през какви изпитания минахме през 2015 и 2016 година. Вие сте сред ветераните. И мисля, че можем да се гордеем. Всички ние можем да се гордеем за това, че оставяме едно наследство. В е, миграцията и сигурността по въпроси, които първоначално се смяташе, е, че са национални правомощия, а се оказа, че това е действително европейски въпрос, който се решава с европейски средства. Нека да се придържаме към този принцип. Трябва да мислим и действаме по-европейски, в името на всички европейски граждани, на всички европейски страни. Успяхме да преобразим менталитета – именно чрез такива истински европейски решения и то там, където беше толкова трудно в областта на сигурността, за да изградим доверие между всички институции и държавите членки. В областта на сигурността мога да ви кажа, че преживяхме много трудности през 2016 година, когато трябваше да ги убедим, че е в техен интерес да обменят информация. И тук постигнахме голям напредък. Резултатите са на лице. Постигнахме и по-последователен подход в нашата външна политика. Но, както казах, и тук предстои много работа. Искам да изразя най-искрената си благодарност на всички вас за вашето сътрудничество, за това, че успяхме да постигнем тези конкретни резултати в името на нашите граждани, на основата на нашите европейски ценности – до последния миг на своя мандат ще продължа неуморно да работя с вас, за да може да се приеме необходимото законодателство, колкото се може по-бързо. И аз винаги съм на ваше разположение за всякакви въпроси. Днес и до края на мандата ми след около месец. Благодаря. Thank you. Thank you, Commissioner Mobulus, For the past five years, you have experienced yourself благодаря ви много а, за това, което споделихте. Ние самите сме уверени и лично сме видели вашата посветеност и интереса. А, особено по въпросите на миграцията в работата, която вършеше нашата комисия. Да, в областта на вътрешните работи има много неща, за които може да се говори. Вие послахте пътя към дискусията. Дискусия на всяко заседание има. След всяко ваше изказване пред нашата комисия има дискусия. Дискусия ще има и сега. Започваме тази дискусия с координаторите. Ако можете да се вместите в по две минути всеки. Ще ви бъда благодарен, тъй като имаме дълъг списък от други членове на комисията, желаящи да се изкажат. Започваме с координаторите. Госпожа Мецола, вие сте първа. Chair, thank you, uh, Commissioner, for all your hard work, but also your good humor in the... Благодаря, господин uh, комисар, за всичко, което направихте в тази най-трудна сфера на политическия дебат и за неизменното ви сътрудничество през последните години. Е, нашата висока оценка за вашата работа е споделена от е, всички или почти всички тук, независимо от принадлежността им към една или друга политическа група. Разбира се, е, вие много задълбочено пояснихте постиженията си, но както и вие посочихте, аз съм на мнение, че още много остава да се направи. И искам да се спра на няколко въпроса, върху които следва да се съсредоточим не само до края на вашия мандат, но да имаме предвид и как ще се развиват тези направления в едните пет години не на последно място, благодарение на вашата работа, сега сме на много по-добро място, отколкото бяхме преди 5 години във връзка с спасяване на живота, борба с трафика на хора и обработване на заявленията на хората, които акустират в Европа. Но въпреки, е, че имаме постижения, Положението в Средиземноморието това лято пак предизвикваше тревоги. Е, хора губят живота си, на брега е, слизат е, хора в ужасно състояние. Виждаме как младежи скачат през борда на лодките, на корабите, в желанието си да направят нещо, за да стигнат до брега. Какво ще направим? Как ще постигнем по-ефикасна миграционна политика? Как ще се справим по-добре с необходимостта от връщания? Как ще договаряме многостранни или двустранни спогодби за разпределение, например, на кандидатите за статут на беженец, след като Дъблинският регламент се блокира от няколко държави членки? Така че, когато говорите за системи за разпределение, за по-ефикасна миграционна политика в бъдеще. Какъв би бил вашият съвет към нас? Какво да направим тук в тази комисия? И какво могат да направят онези е, хора в други институции, където се работи по тези въпроси и има блокаж по, тези, по тях? Господин Морайс, благодаря. Госпожа Сипел закъснява, така че е, толкова бързото ми изказване сега е чисто съвпадение. Да, не беше по сценарий. Много се радвам, че мога и аз да изразя високата си оценка за работата на комисария. Мога да повторя това, което каза госпожа Мецола. Искам да изразя оценка от страна на нашата група, от себе си лично за последните пет години. През последните пет години именно говорим за убежище. Е, трябва да помним кризата на гръцките острови, горещите центрове в Италия, споразумението с Турция, кризата не само в Средиземноморието, но и в Северна Африка, в сърцевината на континента, в Германия. Всичко това е, беше тема на последните пет години. Когато се занимавате с Шенген, пак работите с нас. Винаги сте се отчитали пред нашата комисия добросъвестно. Разбира се, както председателят ще се съгласи, имало е неизбежно разногласия и спорове, но винаги сте се отчитали пред нас, винаги сте отговаряли пред нас и за това аз искам, господин комисар, да ви благодаря за усиления труд Въпросът от нашата група е наподобява този на госпожа Мецола. Говорейки за оперативна съвместимост, сигурност, Шенген, в крайна сметка хората опират до обежище и до миграционната криза. Вие очевидно засегнахте въпроса е, за законната миграция, законните пътища на миграция. Е, явно има политическа воля да се е, работи по този въпрос, но мисля, че не може да се работи чрез гласуване с квалифицирано мнозинство, макар то да е предписано от договора. Иначе ще останем само на временни мерки и те винаги ще бъдат временни. Има ли някакво бъдеще тази връзка. Благодаря госпожа София Интвелт. Uh, Благодаря господин председател. Благодаря господин комисар Аврамополос. Като ветеран съм имала удоволствието в продължение на множество години да работя с вас, включително и в предишното ви качество. Благодарим ви за сътрудничеството и ви желаем всичко най-хубаво. Няма да говоря толкова за миграцията, много бе казано от моите колеги можем да кажем, че повечето хора тук или у нези, които представляват парламента и комисията, със сигурност са на, така да се каже, една дължина на вълната в виждането си по този въпрос. Но трябва да направим извода, че въпреки спасяването на 700 000 души в Средиземноморието, хиляди са загинали в Средиземноморието, хиляди са блокирани на гръцките острови, хиляди са блокирани е, в лагери е, в Либия и даже не мога да определя тези лагери чрез някакво подходящо прилагателно. Е, даже може да се говори за провал. Вярно е, че съветът директно отказва да вземе решение. Това не е провал, това е отказ. Питам се, защо комисията през 2015 година не задейства механизъм за временна закрила? Ако има нов приток на бежанци, смятате ли, че трябва да се задейства този механизъм за временна закрила? Второ, въпрос, който няма нищо общо, обаче и вие, вие отговаряте и за това. Програмата за отпадане на визите в отношенията между САЩ и Европейския съюз. Има нужда от реципрочност във визовите изисквания на Европейския съюз и Съединените щати. Срокът за това беше 2016 година, но някои държави в Централна и Източна Европа продължават да пътуват до САЩ с визи. Любопитна съм да чуя какво имате да ни кажете по този въпрос. И най-сетне споменахте електронните доказателства и свалянето от интернет на екстремистско съдържание. Не смятате ли, че е време да оценим ефективността на мерките си? Приключвам, господин председател. В Дания 10 000 съдебни решения трябваше да бъдат прегледани. 32 души се оказаха незаконосъобразно осъдени чрез нарушение на личните им данни. Мислите ли, че трябва да направим нещо по този въпрос? Госпожа Штрик. Благодаря, господин комисар. Много се радвам, че аз имам поне един шанс да си поговоря с вас. И е, се надявам, че ще се умеем да помогнем на държавите членки да намерят решение на вълнуващите ни въпроси, например за търсенето и спасяването. Споменахте 2015 година, когато стотици хиляди хора търсеха закрила тук. Мисля, че а, ние носим отговорност като Европейски съюз към сирийските бежанци. Вие а, накарахте гръцкото правителство да обяви Турция за сигурна трета страна, така че бежанците да могат да бъдат върнати. Обаче сега президентът Ердоган иска да създаде буферна зона в северната част на Сирия и възнамерява там да върне един милион сирийци. Знаем, че в момента не може да бъде гарантирана тяхната безопасност. Обаче комисията си мълчи все още. Може ли комисията да обясни дали все още смята Турция за трета сигурна страна? И дали ще има нов е, доклад е, за изпълнението е, на декларацията между Европейския съюз и Турция. Последният излезе през март, обаче сега положението ми се струва застрашително. Ще има ли нов доклад? По отношение на това, което правим в областта на миграцията, искаме то да се обосновава с доказателства и да се предприемат необходимите мерки. И тук мисля, че тук и правителствата и комисията имат какво да направя. Все още очакваме приключването и обнародването на докладите за изпълнението. Не знаех, че това, което говоря, е толкова впечатляващо. Да, да, гасят ви светлините. През юли 2017 година трябваше да получим докладите за изпълнение на е, директивата за процедурата за обежище и директивата за, приема, за, при... за условията за прием на бежанци. Е, също трябва да има отчет е, за регламента Евродак Намирате ли за необходимо да се спазят тези юридически задължения, да се дадат тези доклади, за да можем ние да работим на основата на статистическа обоснована информация? Благодаря. Грация, президенте, грация, комисар. госпожа Кардино. Благодаря, председателю. Благодаря, господин комисар. Говорихте за големите успехи, що се отнася до миграцията и сигурността. Извинете, вие сте от идентичност и демокрация. Аз се обърках. Си. Е, си. Си, е, перлей Иде, Da, da, da, така е. А, окей, окей. Номинарла. Окей. Дишаево, грация. Опитвах се да кажа следното. Първо, благодаря и на двама ви. Вие, господин комисар, говорихте за големите успехи, постигнати от Европейския съюз, що се отнася до сигурността и миграцията в последните пет години. Обърнахте внимание от нуждата да не се правят крачки назад по политиката за опазване на границата. Но всъщност фактите са далеч от това, което казвате. Последните пет години имаше не само сериозни събития, които нарушиха сигурността на европейските граждани. Същата тази сигурност ежедневно се поставя в риск от постоянната незаконна миграция. Европейската комисия не успя да ограничи този феномен. Днес, след 5 години, можем да кажем, че политиката на Европейския съюз не е достатъчна. От край време хората, които искат редовно да мигрират, е, чакат отговора. Ние отговор не можем да им дадем, защото сме наложили огромни тежести и то на държавите по границите, например Гърция, Италия и Малта, например. Те трябва да молят, да се унижават, да молят едва ли не милостиня от останалите държави, за да им се даде помощ. Ситуацията е драматична наистина падна броя на смъртните случаи, както казахте вие, високо и ясно, но това не се дължи на Европейската комисия и нейната работа, се държи на миграционната политика на министър Салвини в Италия. И днес това се потвърждава от ясните данни. Няколко дни след като имаме ново правителство, имаме три пъти повече пристигащи с кораби на сушата. Страхуваме се, че политиката, която последните години се прокарва, ще направи така, че тези гранични страни отново ще станат лагер на бежанците в Европа. Казахте, ще се преразгледа Дъблин. Да, Европейската комисия 17-та година излезе с предложение, но искам да ви попитам какво направи Европейската комисия и какво очаквате да направи, ако наистина искаме да направим тези реформи, които се искат. Благодаря. Адесо си, ICR, onorevole Procaccini. Grazie, Presidente, grazie, Commissario. Екаре, господин Прокачини. Имам много бързи въпроси. Три. Преди няколко дни германският министр Зейхофер по време на свое интервю каза, че най-вероятно вече има постигнато съгласие около разпределянето на мигрантите. Работят по това. И на следващия 23 септември ще се подпише едва ли не европейска система която ще е по-ясна и това няма да бъде толкова тежко, като например една реформа на Дъблин. Италия и Малта, според това споразумение, трябва да дадат своите пристанища като сигурни пристанища за слизане на земя, докато Франция и Германия ще приемат мигрантите. независимо дали тези хора получават международна закрила или не. Та, казвайки всичко това, господин комисар, питам следното. Как така се случи, че изведнъж бързо Германия и а, Франция решиха да проявят или да направят такъв жест на Италия и Малта? Как така се промени посоката? Вторият ми въпрос преди няколко дни казахте нещо за Карола Ракет или за лица като Карола Ракете, които следват своите лични принципи и извършват определени действия. Едно време мислехте нещо друго. Лични принципи, добре. Но може ли личните принципи да потъпват законодателството? След това знаете, че Олаф започна следствени действия по системата за прием на мигранти в Италия, защото за тази система като че ли стои организираната престъпност в Италия. Имате ли нещо ново по тази тема? Благодаря. Благодаря колегата Ернст от ГУЕ. Да, благодаря. Разбира се, и ние от нашата група ви благодарим сърдечно за вашата работа, макар не винаги да сме на едни позиции – мисля, че нашата позиция основно се различава от вашата по това, че според нас през последните пет години бяхме свидетели на най-тежкия период в нашата история, що се отнася до миграцията. Като си помисля за всички хора загинали през тези пет години, не можем просто да говорим за последиците. Вие казвате, че тук има престъпление и че трябва да има осъдителни присъди. Това бе споделено и от предишния оратор. Не струва ми се, че не сме направили всичко, което сме могли да направим. Погледнете положението вашата собствена страна, Гърция. Вижте приемателните центрове, така наречените горещи точки за мигранти. Там има много проблеми. Но както и да е, искам да чуя от вас две неща. По различните въпроси, които засегнахте. Първо, Как ще бъдат приемани мигрантите? Някои се изпращат в Германия, други се изпращат на други места. Всичко може би зависи от дестинацията, която самите те са си определили. Как в крайна сметка ще бъдат разпределени мигрантите в бъдеще? Тук няма никакво движение в съвет. Второ, вие говорите за 320 хиляди е, души от Сирия, които са били върнати по родните си места от Турция, въпреки че са имали редовни документи. Значи не работим както трябва. Просто наливаме пари на турците, а после не ни интересува те какво правят. Доста са съобщенията, че парите, които наливаме при тях, не се използват по предназначение. Искам да ми кажете какво мислите за това, че Турция връща бешанци в Сирия. Господин комисар, още 20 на членове чакат да зададат въпросите си. Предлагам да бъдете лаконичен. Това е само първият кръг от въпроси. Моля да не се простирате повече от 10 минути, за да чуем максимален брой членове на комисията. Добре, 8. 8 минути, защото на някои от колегите 10 минути се струва прекалено дълъг срок. Добре, ще се опитам. Но малко ще отстъпя от въпросите, защото искам да бъда полезен на дискусията. Не искам да се обосновавам за политиката. Ние от сами, самото начало на кризата, от първия и момент бяхме реалисти и сме направили нещо, което е много трудно. Чувал съм вече, че имаме проблеми с държавите членки, но понеже ме притискате, ще споделя някои от тези проблеми последния начин. В крайна сметка, Европейският парламент, и с това трябва много да се гордеете, е бил основният поддръжник на нашата политика. Силният съюз между Комисията и Европейският парламент бе причина за всички тези резултати. Бе причина за това сега да не сме там, където бяхме преди 5 години. И не бива да говорим само за цифри. Да, всичко се промени. И Директно ще коментирам това, което каза Роберта. Да, трябва да направим повече. Що се отнася до бъдещето? Новата комисия сама ще определи своята политика. Вие много скоро ще се срещнете с кандидатите за комисари и ще дискутирате с тях как ще продължат по пътя ни от тук нататък. Както казах, Нашо, наше общо начинание е изграждането на тази архитектура, която е предназначена да спасява живот, но и да управлява границите и да направи стратегията ни устойчива в бъдеще. И за сигурността, и за миграцията. Защото тези теми за сигурността ще останат и през следващия парламент, може би и в последващия парламент. И не трябва да бъркаме, разбира се, миграцията със сигурността. Между тях има допирни точки, но някои политически партии в Европа се опитват да твърдят, че а, агресията е средство за тероризъм. Не, че миграцията е средство за тероризъм. Не! всички извършители на терористични атентати в Европа са доморасли, така да се каже, или огромната част от тях. Сега, положението в Средиземноморието. Много пъти съм казвал. Искаме максимално бързо да преминем към временни мерки за настаняване. Работим активно с държавите членки по този въпрос. Рано е да се правят спекулации, но ви уверявам, че комисията остава готова, така както винаги е била през последните години, да подкрепи и финансово, и организационно такива временни мерки, като бъде оказана помощ и чрез агенциите на Европейския съюз. В министерската среща някои държави членки участваха, а само, че това са въпроси, които трябва да се разискват всички държави членки. Съветът на министрите на вътрешните работи и на правосъдието е подходяща платформа за това. И тези времени мерки ще играят роля, докато бъде постигнато съгласие по новия дъблински регламент. Те ще бъдат временни основани на практически и доброволен подход и ще съществуват до влизане в сила на новия дъблински регламент. Няма да заместват действащото законодателство, нито пък ще предлагат яснотата, която ще допривнесе новия дъблински регламент. Нуждаем се от холистична реакция, една истинска цялостна система на Европейския съюз за обежище. Мога да ви кажа, че е по-добре вие да сътрудничите помежду си, да споделяте общи ценности във връзка с политиката, а да не слушате правителствата си и вашите политически лидери, защото повечето от тях мислят и действат, гледайки назад. Ние тук имаме дълг. Предла... Представляваме гражданите на Европейския съюз и не бива да ги разочароваме. А, уважаеми Клод, не бих се изненадал, ако останете тук доста по-дълго. Благодаря за топлите ви думи. Във ваше лице винаги а, сме имали истински приятел и за мен това е чест. Както казах в началните си слова, законната миграция е възлов елемент от изчерпателната цялостна миграционна политика. Не става дума само за моя политическа позиция, а и за нещо чисто практическо. Нашата действителност днес предполага движение на хората. Ако можем да е квалифицираме нашата ера днес, тя е ера на движението на хора. Над 500 милиона души се движат по света отиват от едно място на друго, търсейки нещо, може би по-добър живот, може би по-добра работа. И Затова мисля, че е възможно да бъде помолен генералния секретар на ООН е, да организира извънредна сесия на организацията, специално посветена на тези движещи се хора. Това е явлението на днешното време. Европа се нуждае от цялостна холистична стратегия. Софи. Да, действително става дума за един колективен провал. Когато си помислим, че все още хора рискуват живота си и го губят. Както съм казал в миналото и сигурно си спомняте, за съжаление, по отношение на задействането на директивата не изпълнихме изискванията но мисля, че въпреки всичко постигнахме много. По отношение на визите. Вие споменахте визовия режим с САЩ. Ние сме разширили усилията си да съдействаме на пете държави членки, които имат нужда от визи за САЩ да изпълнят изискванията на американската администрация. Знаете, че има диалог по тези въпроси с американската администрация, най-вече по въпросите на сигурността. Ние даваме практически насоки на тези пет държави членки как да изпълнят изискванията. Съединените щати – са решени да допуснат тези пет държави в своята безвизова програма, щом като изпълнят изискванията, предписани от американското законодателство. Всички пет държави членки имат голям напредък, някои са много близо до изпълнението на изискванията. Комисията изисква механизъм на реципрочност и взема предвид последиците от едно възможно суспендиране за външните ни отношения. Ние няма да е, се забавим с приемането на актове по делегация, ако това би довело до напредък. Но ако няма предпоставки за приемане на този акт по делегация, е, приемането му е, би било с обратен резултат. Мисля, че напредъка, който беше постигнат при Канада, може да се постигне и при САЩ, но чрез постижения и чрез дипломатическо търпение. Обеден съм, че една по една петте въпросни държави, членки на Европейския съюз, ще влязат в безвизовата програма на Съединените щати. Господин Ернст, радвам се, че е, мога да си поговоря с вас е, за пръв и последен път. Декларацията между Европейския съюз и Турция е, е договореност между държавни глави. Естествено, ние подкрепяме тази политическа инициатива, защото тя даде резултат. Ние имам... съвсем не сме там, където бяхме преди три години. Преди време, значи преди три години, 13 000 души пресичаха европейските граници всеки ден, докато сега са между 50 и 100 души, което е съвсем различна ситуация. Там сме свършили работата си, естествено. Има какво да се направи още по отношение на политическите измерения на вашия въпрос. Няма да навлизам в политически коментар. Това не е споразумение, това е декларация. Ако беше споразумение, то трябваше да бъде ратифицирано от националните парламенти и нямаше да постигнем толкова, колкото постигнахме. Намерихме тази платформа. Това бе решение, което даде резултат. То сработи. Но този въпрос, този проблем между Европейския съюз и Турция не може и не трябва да бъде използван от никого като инструмент за преговори. Турция си върши работата. Повече от 3,5 милиона бежанци в момента са в Турция и ние ги подпомагаме. Ние не даваме парите на Турция, а на Международната организация по миграция и на Върховния комисариат на ОНЕ за беженците. Ние не даваме парите директно на Турция, така че трябва да продължим да настояваме на това сътрудничество с Турция сега. Дали е безопасна, сигурна трета страна Турция? Трябва да ви кажа, че при сигурни, безопасни условия живеят там бежанците. Какво става в периферията, ако е геополитическо по характера си, а ако е геостратегическо, други хора трябва да отговорят на въпроса. Добре, после ще наваксам. Мога ли да задам един кратък въпрос в допълнение, след като ви чух? Вие казахте, че това, което става в периферията е по-скоро с геополитически характер. Обаче, ако сирийски бежанци сега бъдат връщани обратно в Сирия, това не е ли реформон, връщане, което е забранено от Женевската конвенция? Не, сирийските бежанци не се връщат в Сирия. Афганците и пакистанците, когато се идват в Турция или в Европа, те трябва да бъдат върнати – това е, това е разликата. Председателят, комисарят, заяви каква е тезата си и го направи ясно. Единственият начин да е, овладеем ситуацията, имайте предвид, че още 20 души искат да зададат въпроси. Имайте предвид, че сега вече всеки ще трябва да задава въпроса си за по една минута. Иначе няма да можем да се вместим във времето. Имаме определено време което е ограничено за тази точка от дневния ред. Сега започваме. Моля е, да помните, че трябва да се изкажете за една минута. Не ме карайте да удрям с чукчето, да ви прекъсвам, нали? Една минута. Започваме с господин Питърс. Той помоли да бъде пръв, защото трябва да излезе. Благодаря на комисаря за отличната работа. Имам конкретен въпрос за съвместната декларация с Турция. Връщането от Гърция към Турция е неефиказен механизъм. 95 човека тази година са най-низката точка от подписването на съвместната декларация с Турция. Въпросът ми е как можем да решим този проблем за връщането на хора – от Гърция към Турция. Благодаря. Uh, you, Благодаря, председателю, господин комисар. Human Rights Watch казва, че жените често са обект на сексуално нападение в приемателните центрове в Гърция. Какви са процедурите на Европейската комисия, така щото жените да са в безопасност, както и непридружените малолетни? Какво е въздействието на екипите за подкрепа на Европейския съюз за гарантиране на сигурността на жените и малолетните и приемателните центрове, не само в Гърция. Благодаря. I'm sorry. I'm oh, sorry. I got it wrong. <laughs> Сбърках ви името. Thank you uh, very much. Благодаря. Благодаря, господин Аврамополос. Ще говоря също за споразумението с Турция. Идеята е да се контролира миграцията и нередовната миграция да стане неприемлива и непривлекателна. То може да се използва за модел, който да се ползва в бъдеще. Междувременно обаче какво направи Европейския съюз, бих искал да попитал – Не може да разчитаме само на една държава, т.е. само на Турция. Не е добре това. Ердоган също така наскоро отправи заплахи, че ще отвори портите към Европейски съюз. Как ще коментирате? Те не приемат мигранти също така от Гърция в момента. Турците имам предвид. Какви са мерките, които предприемат? Господин Фойдо. Buenas tardes, gracias, presidente. No Добър вечер, благодаря ви, че ми давате думата. Няма да задам въпрос. Искам да благодаря на комисаря. Виждам какви са предизвикателствата пред него, що се отнася до миграционната политика. Европа никога не е била изправена пред такъв миграционен натиск, какъвто има сега – Имаше случаи, в които вие като комисар, заедно с държавите членки, успяхте да намерите решение и се изправихте пред средиземноморската криза. Затова искам да отправя благодарност. Положихте огромни усилия, извършихте много работа. Работа по посока да се подобрят всички механизми, свързани с миграцията и политиката по бежанците – вие се надявахте да се стигне споразумение между всички държави членки и да се стигне до една обща политика на убежище, но това не бе възможно. Това не се дължеше само на липса на усилия от ваша страна, за това председател, приключвам. Искам да благодаря за това, че служихте в полза на Европейския съюз и ви желаем всичко най-добро. Благодаря. Благодаря. Благодаря председателя. Благодаря господин комисар за изказването. Говорихте за проблеми по външните граници с сигурността. Това, което ме безпокои, е гарантирането на тази сигурност, като че ли все още няма законни пътища за мигрантите, което ще продължи да заплашва нашите граници и по суша, и по море между Босна и Харватия има един град, точно на границата, където постоянно пристигат мигранти. Там града е залят от мигранти а, и им е трудно да се справят. Връщат се хора и то на групи. Какво ще предложите като решение? как може да се предприемат всички необходими мерки, така щото да се спази европейското законодателство. Какво ще кажете също и за подкрепа от страна на Frontex? Благодаря. Господин комисар, първият ми въпрос е свързан с терористично съдържание, публикувано онлайн. Какви са доказателствата че този тип съдържание всъщност предизвиква терористични актове. Оплакахте се, че някои дружества не искат да участват в доброволни мерки в това отношение. ако има дружества, които са извън САЩ и нямат никакви приходи от европейска територия, как бихте ги накарали да спазват нашите законодателни мерки. Европол иска също ограничен срок за запазване на данните. Отговаря ли това на решението на Съда на Европейските общности? Thank you. Mr. Papadakis. Е, кира... Благодаря, председателю. Вие казахте, че се гордеете от наследството. Бях в моря. 10 човека са там, един педиатър, един лекар, 4000 души в палатките, 3000 са на самос. А е зима, идва всъщност зима. Ще продължи ли да има там бежанци? Ще живеят ли те в тези условия? Мислите ли как да се реши проблема, за да се реши преди зимата? Декларацията, подписана от ЕС и Турция, спира миграционните потоци. Но всъщност не се разрешиха нещата с тази декларация, нали така? Давам думата на заместник председателя. Благодаря за съвместната ни работа през последните пет години. Само последната седмица на август има данни, че на гръцкия остров е, Лесбо са пристигнали само за ден нови над 600 човека. Всичките те са дошли от Турция. В същото време през последните дни президент Ердоган заплаши, че ще отвори вратите, така че минаващите през турска територия мигранти да отиват където си поискат, ако Европа не осигури повече финансиране за Турция каква е ситуацията в момента на остров Лесбос и какво може да направи Европа сега, което не можеше през 2015 година, за да избегнем една евентуална нова криза. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Съвсем набързо. Първо искам да благодаря и да похваля господин Аврамополос. Високо ценя неговата работа. Срещахме се в Италия. Аз работих като национален прокурор за борба с мафията и съм се срещал многократно с вас. Благодаря ви за усилената работа. За съжаление, както казаха, няма големи резултати. Резултати, каквито и вие искахте да се постигне, но така или иначе тръгваме от положителни резултати. Ще ви задам два въпроса. На първо място – Дъблинския договор, говорим за засилено сътрудничество между държавите, които искат да участват. Говорите за един устойчив механизъм за проявяване на солидарност. Но нека попитам, какви трудности, какви проблеми могат да възникнат, за да се блокира този механизъм за солидарност, който като че ли сега трябва да работи отново, и споразумението, който излезе от някои от корабите, които със сигурност няма да спрат. След това, бежанците, които бих нарекал бежанци, които са в концентрационни лагери. След това, операцията София. Там има вече не кораби, а само наблюдение от въздуха. Операция София не трябва ли да бъде рестартирана? и да се спасява, да има спасително-издирвателни операции в морето. Благодаря. Благодаря ви, председател, господин комисар. Имам два въпроса към вас. Първо, реформата на пакета обижище. Европейската комисия и Европейския парламент вървят напред заедно. Това, което блокира преминаването на този документ е съвета. ново предложение. И като че ли се връщат всички броячи на нула. Какви са начините да се деблокира работата и изграждането на едно решение в рамките на съвета? Благодаря. Мерси. Mr. President. Благодаря, председател. Ще говоря на унгарски. Е, biztos úr, az elmúlt időszak világossá tette, hogy a tagállamok között a Държавите членки не са като че ли съгласни с общата политика и постоянно казват, че това е национална компетентност. Какъв ще е подхода на Европейската комисия? Комисията говори за натиск, говори за това откъде тръгва миграцията, а е нужна защита на външните граници. Държавите членки казват, работим, може би трябва да похвалим тези държави, които са защитили външните си граници, като например Унгария. Унгария защити външната граница и спази правилата в Европейския съюз. Контрола на външните граници е един от начините да се защити Европа. Нужно е да се променят миграционните ни политики. Трябва да защитаваме външните граници. Това е отправната точка. Защото иначе милиони ще го усетят. Една огромна миграция върви срещу желанието, срещу искането на всички европейци. А, еко. Ми Благодаря, председателю. Благодаря, господин комисар. Ще задам въпрос за Дъблин. До известна степен то е ваше чедо, как ще върви дискусията по тази реформа? Тя е изключително важна. Ще може ли да тръгнат нещата в съвета? В момента там са блокирани. Смятате ли, че италианското правителство може да помогне за реформата на дъблинските, е, дъблинския регламент или ще се излезе с ново предложение от Европейската комисия? Още един въпрос. Много често това, което се говори за миграцията, се повтаря във всички държави членки, а то е изкривено, постоянно е негативно и е пресилено. Може ли да се направи нещо положително? синята карта като че ли изчезна или другите законни пътища. Не смятате ли, че Европейската комисия трябва да има добра комуникационна стратегия, която да почива върху истината, върху реалните факти? Благодаря. <laughs> Благодаря, ще говоря немски. Е, ще се опитам да бъда максимално кратък. Казахте, че не е вярно, че хора биват депортирани от Турция към Сирия. Не може да го кажете пред всички ни най-вероятно, но ако господин Ердоган каже, че ще изпрати 1 милион а, сирийци обратно в Сирия, ще го наречете ли лъжец? Спомена се босненско-хрватската граница, говори се за изтласкване на хората и то с насилие на европейска територия, хора, които биват депортирани. Запозната ли е Европейската комисия със случващото се, с това, че има такива проблеми и че има погазване на правата на хората по външните граници? И накрая, знаете ли за съществуването на проблеми в Средиземноморието, свързани с сигурността и различните организации, които работят там? Благодаря, госпожа... господин Коснер. Благодаря, господин комисар, за представянето, което направихте. Първо, нека подчертая, че основната ни ценност не е да защитаваме граници, а да защитаваме достоинството на хората. И това трябва да бъде приоритетът нашата политика. Искам да се възползвам от темата, повдигната от Бетина Фоланд. Знаете, че има незаконно изтласкване на хора от граничната полиция на Харватия. Това са факти от известно време, преди няколко седмици случващото се по границата ескалира и неправителствени организации казват, че средствата на Европейския съюз за мигранти така и не са пристигнали в този град. Парите отиват някъде другаде. 800 бежанци са били, принудени, са били принудени на едно сметище, бившо сметище, да живеят. Положението е бедствено. Екипа на ООН е там, казва, че е огромен риска и за здравето, и за сигурността на тези хора. Може ли, какво всъщност може да направи Европейския съюз, за да се преодолее това и да се подкрепят НПО и доброволците, които работят там? Adesso la parola al signor Ferrara. Феррара. Госпожа Феррара има думата. Благодаря. Искам и аз да благодаря на комисаря Аврамополос за извършената работа. Деликатен беше вашия мандат, както и труден. Многократно сме се срещали. И това е част, в крайна сметка, от политиката и да се спори, и то по-остро но беше добро сътрудничеството, за да се постигне една общоевропейска политика по миграцията и убежището. Нека ви задам своите въпроси. На първо място, що се отнася до пристигащите по море? Ще може ли да ни дадете подробности за това споразумение, което сега се прави между държави, които са проявили желание и ще се използва от Малта? Това засилено сътрудничество всъщност няма ли да е в противоречие с член 80 от учредителния договор? След това, на базата на вашия опит, какво може да възпре тези държави, които не искат да поемат своята отговорност. Знаете, че работата по общата система за предоставяне убежище е блокирана, защото има държави членки, които не желаят да си сътрудничат и да поемат своята част от отговорността. След това споразумението с Турция – Казахме, че сме против това споразумение и най-вече начина по който се промениха нещата. Беше споразумение, след това се превърна в нещо друго, след това се превърна в декларация и какво ли не. Благодаря. Благодаря, председател, Благодаря, господин комисар. Благодаря за постигнатото, що се отнася до опазването на външната шенгенска граница, но имаме проблеми в рамките на Шенген. Това са непрестанните проверки по вътрешните граници на Шенген, т.е. сред държави членки. Въпросът ми е почива на казаното от вас. Какво може да ни помогне за да преодолеем този проблем? Как може да се върнем към положението, което имахме преди. То бе устойчиво и нямаше вътрешни проверки. Извинете, проверки по вътрешните граници в рамките на Шенген. Онореволе Вазлер. You, Благодаря, председателю. Господин комисар, споменихте, че е нужно партньорство с трети страни. По тази тема ще попитам и аз нещо. Партньорството с държавите Юго-Истична Европа за миграционните потоци. Част от колегите споменаха положението или проблема на границата с Босна-Херцеговина. Не бе много коректна информацията, която предоставиха, но искам да попитам каква е вашата оценка за сътрудничеството, но конкретните резултати, които са постигнати с специалните мерки за подпомагане на Босна и Херцеговина, както и всички мерки за подпомагане на държавите от Юго-Источна Европа. Е, Благодаря. Господин комисар, благодаря ви за отличното сътрудничество, особено по време на австрийското председателство. Много добре си изпомням дебатите. Не намерихме решение обаче с една обща европейска политика за убежище. Направихме стъпки напред, променихме част от Дъблин 4. Виждате обаче, че аз промених позицията си, особено по миграцията и, външния, и контрол по външните граници. Казахте, че е добре да има система на силни външни граници. Аз съм съгласна с вас. Но трябва да допълня. Ние сме длъжни да спасяваме човешки животи в Средиземноморието, но и трябва да попречим на хората да се качват на кораби, на лодки, които са опасни и които са смъртоносни капани за тях. А, имам един общ въпрос. Ако може да се върнете назад във времето, бихте ли променили нещата драматично? И следващия ми въпрос е следният. Не бихте ли се съгласили, че трябва да се направи повече за това да не допускаме хора да се качват в тези лодки и кораби? Подпомагане на Африка и въобще как можем да работим в тази посока? Ноче. Следващият оратор го няма. Vážení колегови, ако доволите, будем разправят по-словенски. Пан комисар... Ще говоря на словашки. Господин комисар, радвам се, че напускате поста си на комисар за миграция, защото какво се случва? Църквите дават място на джамиите, тероризма, е из цяла Европа. Вместо да попречим на законната миграция, ние в Европейския съюз правим всичко възможно, за да насърчаваме миграция към Европа. Човек и сляп да е, ще види а, какво се случва. И това показва и вашата идея да има постоянен прием и разпределяне на мигранти. Надявам се да си отворим очите в Европа и да не подкрепяме политици, които всъщност са предатели и предават Европа. Monsieur Avramopoulos, vous Господин Аврамополос, 2017 в Политико дадахте е, едно интервю, в което се казва, че ние трябва да променим политиките си, мигрантите са тук и те ще останат. Оставихте отворени вратите на Европа. Виктор Орбан реши да защити народа си и да защити унгарската граница. Подкревихте НПО на територията на Либия, а Салвяни затвори своите пристанища и спря с 80% всъщност притока на мигранти. Искате да дадете работните места на мигрантите, а това са работни места на нашите граждани. Имате партньорство с Ердоган, 6 милиарда евро, а той продължава да ни шантажира, иска още повече средства, казва, че ще отвори портите към Европа. Искате да се засили миграцията, но засилвате и законната и незаконната, а пък новия комисар, който ще защити европейския начин на живот, ще заплаши нашата идентичност. Okay, grazie. Grazie per i vostri Благодаря ви за въпросите. Е, сега давам думата на господин комисаря. Well, let me start from a very political... Добре, ще започна с една чисто политическа бележка. Ако крайната десница ме е, хвали, че съм си свършил е, работата, не знам доколко щастлив би бил, но аз съм горд и удовлетворен европеец, защото тук с демократичните сили в Европейския парламент успяхме да направим крачка напред не решихме всички е, проблеми. Но нека не забравяме откъде почнахме. Някои от вас не бяха тук, други бяха. Никак не беше лека работата ни. Аз поех задълженията си. Някои е, колеги в комисията казаха, че никакъв късмет не съм имал. Аз бях сред най-големите късметли, мога да кажа, в края на мандата си защото бях истински европейски комисар, който отстояваше интересите на Европейския съюз, пазител на договорите и на устоите на Европейския съюз. И Европа ще продължи да съществува само ако тези принципи на солидарност и отговорност са изцяло зачитани от всички нас, от всички институции, от всички политически сили. Затова с гордост мога да кажа, че бях всеотдаен европеец. Делата говорят по-силно от думите. Благодаря ви за всички изказвания. Сега ще спра на конкретните въпроси. Е, е не, не трябва да се връщат броячите до нула. Това ще ви кажа. През последните пет години бе свършена много работа. Може би благодарение на кризата с миграцията и кризата със сигурността се наложи да работим съвместно. Беше ми зададен въпрос а, от не един а, член на комисията а, за общия знаменател на а, техните питания, а именно декларацията между Европейския съюз и Турция. Това е ангажимент, основан на взаимно доверие – и конкретна работа. Непрекъснати усилия от двете страни. Няма да навлизам в подробности, на този въпрос вече съм отговарял. Положението на гръцките острови. Работим в много тясно сътрудничество с гръцките власти. Положението на остров Лесбус все още е много тежко, но гръцкото правителство е изпълнено с решителност да подготви по-добре островите за наближаващата зима и ние сме зад тях с политическа, финансова и практическа подкрепа. Жените, децата, уязвимите, всички те се нуждаят от нашата закрила. И властите трябва да предприемат необходимите мерки. Припомням ви, че е национална отговорност Ролята на Европейския е, съюз и по-конкретно на комисията е да координира и да предостави подкрепа на е, държавите членки на предната линия. Това правим през изминалите 5 години. Подкрепяме всички страни, които са о, подложния натиск. Гърция, Италия, Малта, Испания. И ще продължим. По-нататък съхраняването на данни. Аз знам, че вие много остро реагирате на този въпрос. Преди да се разгледа законодателно предложение за бъдещата политика на Европейския съюз, трябва да продължи работата на нашите експертни групи и да изчакаме резултата от а, висящите а, съдебни производства срещу Франция, Белгия и Обединеното кралство. Това ще ни даде възможност да доизясним някои елементи – които ще станат по-ясни в е, съдебната практика на Съда на Европейския съюз. И в предишния състав на парламента се подчертаваше колко важно е да се намерят решения. Призоваваме новата комисия да проучи всички възможности. Господин Бартол, не мога да правя догадки за това какви ще бъдат приоритетите на новата комисия. Съвсем скоро Кандидатите ще се явят пред вас и можете да им зададете всички тези въпроси. Как да се отпушат преговорите за системата за убежище? Казах и в уводното си слово. Трябва ни доверие. Доверието е ключът във всички области, когато говорим за солидарност и за бъдещето на нормативната уредба от Дъблин трябва да продължим да работим за укрепване на доверието. И аз се надявам, че в бъдеще държавите членки ще започнат да си имат малко по-голямо доверие. Господин Хембеки, всички държави членки, всички, трябва да изиграят пълноценно своята роля в областта на всички политики. Аз съм сигурен, че ако е на лице политическа воля, можем да се споразумеем по много деликатния въпрос за приемането на обща европейска система на обежището. Това ще бъде много полезно в бъдеще, защото не знаем какво ни чака за напред. И имам предвид не само държавите членки от Южна Европа. Ние сме обградени от е, дъга на несигурност от Украина до Тунис. Затова нашите граници трябва да бъдат по-добре защитени. И именно това правим през е, последните години. Да предоставим необходимата политика и механизми, за да могат да се справят с тази задача държавите членки. Скъпа Лаура, Казах преди малко, че е, в понеделник ще има среща в е, Малта и съм сигурен, че ще бъдат положителни резултатите. По-нататък, да не забравяме, че всички предложения, които сме направили, всички усилия, които сме положили, са насочени единствено към по-добро управление и охрана на външните граници на Европейския съюз. И тук имаме общ знаменател на група поставени въпроси. Какво искат политическите партньори и държавите членки? Искат по-добро управление на границите, спасяване на живота на хората, по-ефективна борба с каналджийството и организираните престъпни мрежи. И подготовка на Европа за бъдещето с комплексна всеобхватна стратегия към миграцията и сигурността. Отделните елементи вече са на лице. Изградили сме стълбовете, на които да стъпи тази е, система, а тя ще бъде основна задача на следващата комисия и на парламент. Няколко думи за Шенген. В началото пределно ясно казах, крайно време е да спрем, да премахнем контрола по вътрешните граници. Имаме нови сили на европейските агенции, бреговата охрана и други, които се справят достатъчно добре с задачата си. Сега Ще отговоря народния си език на колегата, зададен от е, Гърция. Нямам съмнение в думите, които казвате за е, положението на островите. Гръцкото правителство оказва пълна а, е, економическа, функционална и практическа помощ. Получава се такава подкрепа и от комисията. И на място работят изпратени 750 души. 2 милиарда и 200 милиона евро са отпуснати за целта. И е, правителството поема своята отговорност. Бих искал да се надявам, че още преди да настъпи зимата, ще е възможно да бъдат създадени по-добри условия. Ще очакваме резултатите. Продължаваме да работим в тази посока. А що се отнася до казаното от вас Повтарям, нямаме споразумение с Турция. Имаме съвместна декларация с Турция. Над 2 милиона души са на територията на Турция. И Турция е поела ангажимента с наша подкрепа те да останат там. И нека да не се объркваме. Тези пари не отиват към Турция. Те отиват към международните организации и по-конкретно ВКБОМ и Международната организация по миграцията, за да могат да реагират на място е, с водоснабдяването, е, с създаването на битови условия за е, бежанците. Те са е, много по-близо до родината си в е, Турция, следователно и могат да се върнат обратно в Сирия, в родината, по-бързо. Някои казват, че едва ли не 4 милиона ще се отправят към нас. Не можем да правим такъв анализ, какъвто вие искате да направим на изявленията на президента Ердоган. Турция си има и своите трудности, но ние имаме декларацията отношенията между нас и Турция се изчерпват само с това, но ние сме намерили това решение да поемем ангажименти във формата на декларация и този вид сътрудничество дава резултати. Ще продължим да работим, защото благодарение на тази декларация можем да се справим с положението и тези хора да останат на територията на Турцията. Започнахме с островите, когато разглеждаме е, заявленията за убежище. И тези, които имат право да останат, могат е, да е, получат по силата на Женевската конвенция международната закрила, но останалите трябва да бъдат върнати без право на територията. Европа не, по никакъв начин не може да се превърне в непристъпна крепост. И следващия път, когато чуя такова нещо, че Европа е крепост, веднага се сещам за казаното а, от Хитлер през 1932 година. Ние сме демократи, ние изповядваме демократични а, ценности и не можем а, да искаме да се превърнем в а, такава непристъпна а, крепост. И когато правителствата вземат решения в Европейския съюз, те трябва да зачитат европейските ценности, които обединяват всички нас. Ние управляваме чисто практична политика, която дава резултати. Но принципен въпрос за нас е да се зачитат договора. Нашите задължения, нашите ценности трябва да бъдат отстоявани. Ето това е ролята на комисията, на комисията Юнкер и на всички нас. Ние правим всичко, което е по силите ни. И а, имаме и а, мандата от а, съвета. Но казвам, че резултатите са на лице. Зная, има критици, но погледнете резултатите. Всеки е свободен а, да прави своите тълкувания, но трябва да се види какво има на по места. Сигурността и миграцията са две страни на една и съща монета. Ето защо имаме споразумения с политическите сили – 80-85% мога да кажа от тях са постигнали с нас това споразумение. Разбира се, трябва да се направи анализ, да се види какво постигаме, но благодаря на всички. Благодаря на всички, които преди 5 години по време на изслушването ми, когато бях кандидата за този пост, ми казаха, че това е най-трудният, най трудният тежкия портфейл. Беше нужно да се прояви и много голяма социална чувствителност, но това са нашите принципи, които винаги ни водят. Благодаря, господин комисар. Actually, we have completed our timing, the timing that was foreseen in our schedule, and there are... Ние Превишихме времето. Hour, including, of course, the proper attention to the plenary, which dropped me for a while, a minute, myself, because аз самия а, трябваше да се отклоня за малко, защото имах реч в пленарната зала, но искаме да ви благодарим, господин комисар. Свършихте си работата. И можем само да се гордеем, че вие точно бяхте комисарят с портфейл от първостепенно значение за нас по тези толкова деликатни и противоречиви въпроси. Пет години е, вие поддържахте е, диалога между нас. И е, това казвам не от парламентарна любезност. Това е задължително в междуинституционалните отношения. Тря, редно е да изразяваме благодарност и то своевременно. Силно се надявам, че живота ще продължи за вас след като бъдете освободен от а, е, е, тази длъжност. И вие сте добре дошъл във всякакво качество. Благодаря ви. I'm, I'm not in the leadership.